Госпожи и господа, uh, uh, добре дошли на днешното ни заседание. Това е групата за научно-технологични оценки Знаете, че мнозина са в кабинетите си, успоредно работят нещо друго и ни следят е, по интернет. Мисля, че всички могат да ни следят по този начин и това е много положително. Както винаги имаме превод български и хърватски, пасивно чешки английски, френски, немски и италиански. Това са езиците, на които се превежда. Както казах, можете да следите и в интернет. И така, проекта за дневен ред. Имате го в материалите. Ако нямате възражения, Приемаме проекта за дневен ред. Точка втора приемане на проекта на протокола от предишното ни заседание. Разполагате с него, няма промени, няма допълнения, приема се. И сега най-важният въпрос от днешната ни среща, именно представяне на резултатите от проучването последици за човешкото здраве от органичните храни и биоземеделието. Мисля, че идеята на Момчил Неков беше много добра. Благодаря ти, момчиле, че ни даде тази възможност. Ще научим повече за работата по тази тема. Що се отнася до процедурата по това досие – Искам да подчертая, че днес представяното е, проучване съдържа научните доказателства за последиците за човешкото здраве на органичните храни и биоземеделието. И сега искам да дам думата на Момчил. Скъпи колеги, скъпи професори, много се радвам, че днес сме домакини на представянето на това проучване – преговорите и триалога по досието по биоземеделието и етикетирането на органичните продукти не са завършени. 12-я кръг от преговорите ще се проведе следващата седмица на 30 ноември и се надяваме той да е предпоследния, така че последния да бъде една седмица по-късно, на 7 декември. Но това не е единствената причина, поради която е толкова своевременна днешната среща. Някои колеги изразиха опасение, че съветът може да спре изобщо преговорите. Силно се надявам, че това няма да се случи и събития като днешното ще покажат актуалността и значението на напредъка, който е необходим по това досие, защото органичните храни и земеделие не е просто техническо досие. Органичното е начин на живот. Органичното производство се отнася не само до крайния продукт. Органичното лого, така наречения зелен лист, който използваме тук в Европа, доказва органичният происход само след като бъдат спазени много строги изисквания и правила – Органичното земеделие също така означава комплекс от мерки, като значително ограничаване в използването на веществата, например пестициди, както и строги екологични стандарти и стандарти за хуманно отношение към животните. Така, органичното производство е максимално близо до природното. Използването на хранителни добавки е много по-ограничено в органичното производство на храни, но мисля, че експертите много по-подробно и по-добре могат да ни представят тази тема. Аз като гражданин и потребител съм лично убеден, че биоземеделието е, се нуждае от още по-голямо внимание в обществените обсъждания, защото неговата продукция е инвестиция в общественото здраве. Аз вярвам, че трябва да съсредоточим усилията си в осигуряването на качествена храна на децата и младежите, тогава, когато тяхната имунна система се изгражда и укрепва. В тази връзка се радвам, че използването на органични храни се насърчава чрез новата схема за подпомагане на училищата с плодове и зеленчуци в учебните заведения. Бих искал да споделя с вас е, онова, което преди известно е, време намерих в някои тревожни доклади. Според СЗО към 2050 година половината от населението на Земята ще има някакъв вид хранителна алергия. Това означава, че ако продължаваме със същия начин на живот и същия модел на потребление, положението ще се влуши в сравнение с днешното. Според а, оценките или спекулациите, не знам кое от двете, учените ще кажат, всеки трети или всеки четвърти в момента има някаква хранителна алергия или непоносимост към определени храни. Смятам, а, че Органичните продукти ще са един от начините за преодоляване на това положение. Друга тревожна тенденция е, че към 2050 година всеки шести жител на Земята ще бъде над 65 годишна възраст. Увеличава се пенсионната възраст, не достига работната сила и всичко това означава, че трябва да работим повече години и трябва да бъдем в по-добра кондиция, в по-добро здравно състояние. Мисля, че и тук органичните е, храни могат да помогнат много. Мисля, че е, достатъчно сте слушали мен. Много по-интересно е да чуем експертите. Искам да е, благодаря на нашата група за това, че е домакин и организира това ниво. Специално искам да благодаря на Джан Лука Квалю за неговата неизменна подкрепа. Благодаря. Благодаря. Сега ще видим презентацията. А, професор Аксел Мие от а, Каролинска университет Стокхолм и Филип Гранхам от а, Дания ще представят проучването. Uh, uh, Благодаря, господин Рубик. Благодаря, че ни поканихте и ни давате възможност да представим резултатите от нашето изследване. Ние сме екип от седем учени, които сме работили по този доклад. Това са имената, които виждате на слайда. Ние отделихме доста време и положихме доста усилия за това проучване. Днес Филип Гранжан и аз ще ви представим основните резултати от изследването. Ще започна с кратко въведение. Ще ви представя кои са темите, след което ще дам думата на Филип, който ще се спре на въпроса, свързан с пестицидите и ще ви, ще ви представи политическите възможности, които сме открили. Аз а, работя и извършвам изследователска дейност, както в областта на здравопазването, така и в областта на земеделието. Нямам конфликт на интереси. Сега обхвата на проучването а, ние изследвахме въздействието на органичните храни и органичното земеделие върху здравето на гражданите в Европейския съюз. Освен това, изследвахме приноса на органичните храни и органичното земеделие към а, а, с за в бъдеще. Тоест, по какъв начин органичното земеделие ще дава принос, какъв ще бъде неговия принос за земеделието за в бъдеще като цяло. Когато проучвахме пестицидите и антибиотичната резистентност, установихме, че да, органичното земеделие има отражение върху човешкото здраве. А, по отношение на а, а, растенията, органичните храни със сигурност могат положително да се отразят а, върху тях. Биологичното земеделие е един от подходите за управление в земеделието, което разчита на устойчивостта на културите използва местните хранителни вериги, ограничава използването на пестициди, минерални торове и антибиотици и е регулирано от Европейския регламент 834 от 2007 година когато казваме конвенционално земеделие, ние имаме предвид е, интензивното е, земеделие, което преобладава в Европейския е, съюз и разчита на използване на много пестициди, минерални торове и антибиотици. Що се отнася до органичното земеделие, има много гранични райони, много сечения, много припокривания между традиционното и органичното земеделие. А, важни за нашето изследване са тези епидемиологични услуги, а, а, изследвания, които а, изследват влиянието на органичните и конвенционалните култури върху здравето на а, хората. Съществуват множество а, а, изследвания. Искам да ви представя а, някои, някои от от тях и някои елементи от тези изследвания. Има едно а, а, изследване а, от а, Франция, което а, проучва влиянието върху теглото и показва, че се намалява над нормалното тегло и затластяването. Второ, едно проучване, е, е, което изследва отражението на храненето върху заболяванията от е, рак. Следващото изследване показва, че се намалява риска върху алергиите в детска възраст, ако децата се хранят с органична храна. А, тези резултати са достоверни, но те също така имат и своите граници, своите ограничения. Просто има твърде малко проучвания в тази област. Това, което а, е, сме установили, че а, е, а, е, потребителите, които консумират органични а, храни, консумират повече пълносърнести продукти, плодове, зеленчуци а, и по-малко месо което дава положително отражение върху емисиите от парникови газове. Знаете, че антибиотичната резистентност на бактериите е тема, която става все по-важна. и ние се намираме в една постантибиотична ера, в която някои заболявания не могат да се е, лекуват към 2015 година разходите във връзка с антибиотичната резистентност се да бъдат 1,5% от брутния вътрешен продукт в Европа. Това всъщност са доста значителни разходи и има доста добри причини да се работи по намаляване на антибиотичната резистентност. А, една от причините за тази антибиотична резистентност е свърхизползването на антибиот, антибиотиците. При животните се използват много повече антибиотици, отколкото при а, а, хората. И профилактичното им използване е доста широко разпространено, а, като има съответните разлики между страните членки. Не е така при а, органичното животновътство. Там използването на антибиотици е ограничено. Използват се по-малко антибиотици. Птиците, бройлерите не получават антибиотици. Receive no antibiotics at all. So how is this possible? How can anti Органичното земеделие използва нефармацевтични е, подходи за опазване на здравето на, на животните, като а, е, отглежда устойчиви е, видове. Производството е по-интензивно, стресът за животните е по-малък, животните разполагат с повече пространство. Всичко това води а, до а, много по-малкото присъствие на антибиотично устойчиви а, бактерии. А, и такива бактерии се срещат по-малко в а, органичното месо. А, това се доказва от изследвания на свиневъдни ферми. Тоест, а, а, органичното замеделие и в борбата с антибиотичната резистентност е от голямо значение за общественото здраве. Сега, а, относно а, хранителното съдържание на органичните и конвенционалните продукти. Products. Почти няма разлика а, между а, органичните и традиционните култури. Средно може да се каже, че са сравнително големи количествата хранителни вещества в органичните култури. Това по принцип се смята за положително, но при положение, че са толкова малки разликите между традиционните и органичните, едва ли можем да намерим една съществена последица за общественото здраве. За това не можем да намерим някаква корелация при общо хранителните вещества, що се отнася до съдържанието на кадми, вероятно съдържанието му е по-низко в органичните земеделски култури, главно зърнените. Има проучвания, които дават данни че е така, но учените не са единодушни. Има някои значителни пропуски в натрупаните научни познания, затова за сега трябва, може би, да спрем до тук. Как се получава така, че съдържанието на кадмия е по-малко в органичните? Първо, кадмият се съдържа в е, минералните торове и по този начин влиза в традиционните култури, за разлика от органичните. Също така органичното вещество в почвата противодейства освояването на кадми от растенията. Това има голямо значение за общественото здраве, защото значителна част от европейските граждани – поемат приемливи дози, но това означава по-голямо количество кадми, което може да доведе до бъбръчна недостатъчност и други тежки заболявания. Органичното мляко съдържа повече, с 50% повече Мастни киселини, отколкото традиционните. По-малко са количествата в традиционното. Защо е така? Защото в органичните кравеферми има по-широк достъп до свободна а, паша и до силаж с високо съдържание на люцерна и а, детелина. Това означава, че органичното съдържание на млякото, произведено по този начин, е в много по-благоприятни съотношения. Млякото, месото, яйцата са сравнително второстепенен източник на омега-3 в хранителните навици на европейските граждани – което означава, че този научен факт няма особено голямо значение за общественото здраве. Благодаря, господин председател, че ни поканихте. Позволете ми да повторя това, което каза Аксел. Аз говоря като учен, също така нямам конфликт е, на интереси. Исках да продължа с пестицидите по-точно, защото това е, е основен проблем в конвенционалната и органичната храна. А, това а, ви показва тук на картинката, че не може да влезете в полето, в нивата. Има а, ротация на а, културите, има механични методи за премахване. А, на определени вредни растения, също така хабитат, подходящ хабитат, за да не се използват пестициди. Има различни подходи, но изхода в конвенционалното земеделско стопанство е, че има редица пестициди, които се използват в парниковото производство, и е, ние като граждани на Европейския съюз сме изложени не само на един пестицид, е, пестицид, а на различни а, е, пестициди. Ние а, правим проучване на проби урина от граждани и установяваме, че средното равнище в Европейския съюз е по-високо, отколкото в Штатите. В Штатите са направени големи а, три големи проучвания за използването на пестициди и за съдържанието на пестициди в урината на бременни жени. След това проверяват с течение на годините децата и колкото е по-голям процент на пестициди в урината на майката, толкова по-низко е IQ-то на децата им. Така че а, проблемите, свързани с пестицидите в Европейския съюз, а, че ние имам, ние използваме много тези съединения, 0,3 кг на граждани на година в общи линия разбирам, че Европейския съюз, Европейски парламент е решил да се намали употребата на пестициди, но това не е направено, защото а, употребата консумацията е, е, е останала непроменена, а необходимо а, не се е случило това намаляване, както по обем, така или по процент. Може пестицидите просто да си ги носи човек вкъщи, може да ги вземе, да, да ги получи от съседите и се намират пестицидни остатъци в Европейския съюз, около 50% от продуктите, анализите не са пълни, много анализи са правени и около 25% от продуктите съдържат поне един пестицид. Ние сме по-изложени на пестициди а, чуваме, че границите, а, а, горните граници не са надвишени. Проблемът е обаче, че тези а, тези горни граници се основават на проучвания в у животни, но не се включва без токсичността в феталната субпопулация, защото фетуса е много по-чувствителен на пестициди, отколкото майчиния организъм. По-специално знам, че имате проект за това, за разбирането на човешкия мозък. Този проблем е много свързан с човешкия болен. Дори когато правим тестове, а, а, плъшия мозък е много по-малко компетентен от човешкия болен, човешкия мозък. А, може да живее човек с един бъбрик само, но не може да живее с половин мозък когнитивните функции на следващото поколение са застрашени и обобщавайки химическото изтичане на мозъци всъщност е в центъра на дискусията за биоземеделието, защото не се използват пестициди в органичното земеделие или по-скоро се използват съвсем ограничено и у нези, които се използват, с, с незначителна невротоксичност. И тъй като имаме толкова сложен мозък, ние също така а, това ни прави уязвими на токсичността, особено в ранните фази на развитието. И проблема е, че ако има увреждане, нямаме втори шанс да развием мозъка си. Ако развитието спре, то е завинаги. Освен това, има съмнение, че фермерите могат по-често да развият Паркинсонова болест във връзка с пестицидите, а, има и други заболявания, като например нехочкинов лимфом. И това, което искам да кажа, че ако погледнете един айсберг, има използване на химически вещества, повечето от които са церебротоксични, но повечето от тези химически съединения включват пестициди, а някои пестицидите, които, са, които използваме, са предназначени за нервната система на насекомите. Не искам да ви притеснявам, господин председател, но неврохимията, която а, съществува в нашите мозъци, мозъци, не чак толкова различна от мозъка на хлебарката. И ако изложим нервната система на хлебарките, на това на това вещество, то представлява риск и за нашия мозък. И така, Имаме списък на химически съединения, които не предизвикват токсичност у хора. Около половината от тези вещества са пестициди. Има и вещества, за които има документация, за които които а, се знае, че влияят отрицателно на а, децата. А, е, те са пестициди, ДДТ, което вече е забранено. Всички тези неща са на основата на техническото развитие, тъй като толкова дълго време ни отне да докажем тези неща и ние я доказахме едва след като беше нанесен вреда върху върху де, мозъка на деца. Това е един доклад, който публикувахме миналата година за репликацията на хемик химическите съединения. Това ще се обсъжда в Европейския съюз, как може да се реагира, когато погледнем излагането в Европейския съюз и познатите ефекти, се вижда, че 132 милиарда евро са разходите а, за лекуване на а, мозъка на фетуса, на плода. А, тук се говори за намаляване на точки на резултатите на IQ. Може би вие ще станете евродепутат или човек, който получава висока заплата в промишлеността. Това е елемент на социалната наука ние разгледахме доказателствата за токсичността на пестицидите и установихме, че всъщност всички пестициди а, ние направихме подробни проучвания за токсичността при развитието на мозъка и от гледна точка на, на предпазването трябва да разглеждаме всички пестициди. След като казах всичко това, какво може да направим? Може би ще го наречете вариант в политиката а, ние разглеждаме проблема от академична гледна точка. Една възможност е да не се направи нищо, но се надяваме, че вие ще направите повече от това. Един вариант е да се а, а, интензифицира съществуващата политика, това може да се направи, например, чрез намаляване на притока на кадми, може да намалим използването на пестициди, като използваме резин резистентни култури, без непременно да преминаваме към напълно органично селско-стопанско производство, може да рационализираме използването на антибиотиците, може да подсъветваме жените, бременните жени да ядат органични храни, възрастните такива като мен може да не ядат непременно биохрани. Има препоръки от парламента, но няма много развитие и това са проблеми, които може, по които може да се работи. Естествено, вие може да подкрепите биоземеделието, научните изследвания, иновациите също така би трябвало да повлияят и на конвенционалните методи. Естествено, има и фискални инструменти, е, за които вероятно вие знаете повече от мен. И съвсем определено искам да предложа да а, е, насърчаваме устойчивото а, е, развитие на биохрани. Това беше моето а, изложение. Да се надявам, че ще е полезно на стола. Благодаря ви за вашия интерес към нашите задачи и провели сме много интересни дискусии, които ни доставиха голямо удоволствие. Благодаря. Председателя, благодаря ви много за изложението и сега вече може да проведем един кратък дебат. Ако имате въпроси, сега е момента да ги зададете. Господин Дамборано, имате думата. Благодаря на всички за изключително интересното изложение което потвърждава моите опасения и тревоги. Що се отнася до измерването на количествата хранителни вещества, как го правите в тегловни единици, в обем е, или а, първо а, се дехидратира е, съответния хранителен продукт, за да се измери сухо хранително вещество. Защото е, добре знаем, че е много голямо водното съдържание на зеленчуците, които се отглеждат е, индустриално. За това ми е интересно да разбера как измервате хранителните вещества, хранителното съдържание. Благодаря. If this is not the case, Yes. Ако няма други въпроси, а заповядайте. Yes, so, so um, the, the conclusions that we presented on the... Нашите констатации за съдържанието на хранителни вещества в земеделските култури се основава на няколко стотин е, изследвания. Някои от тях е, измерват е, хранителното съдържание в прясно, непреработено състояние, други сухо вещество. Някои използват комбинация от методи. Мисля, че ефектът с това, което отглеждате в вашата градина, не може да се пренесе механично към производството в големи промишлени мащаби. Благодаря. Имате ли други въпроси? И аз имам въпрос за уязвимостта на мозъка и цената, която плащаме за него. Има ли проучвания колко милиарда са загубите от тази уязвимост на мозъка? Ако правим економически измервания, можем да дадем економически аргумент и обосновка за органичния начин на живота. Аз не съм економист, но съм работил с някой от най-добрите економисти в Европа, включително професор Мартин Беларже в Париж. Мисля, че въпросът е много основателен, защото някои автори изчисляват економическата стойност на човешкия живот на около 1 милион. Но а, като имаме а, предвид, а, че една точка от коефициента на интелигентност е около 10 000 евро, а, ако загубите 50 точки, вие вече не сте човешко същество, вие сте зеленчук. 1% от БВП на Европейския съюз може да се изчисли като загуба. Мисля, че това е екстернализиран разход, т.е. той е изнесен извън себестойността на земеделската продукция. Докато ние изследваме какви, какви са економическите измерения на снабдяването с семена, които са генно модифицирани в сравнение с тези, които не са. Тези 132 милиарда евро са екстернализирани разходи, разходи, които не влизат в себестоиността, а те имат изключително голямо значение, както казах, 1% от БВП. По такъв начин се балансира и изяснява мащаба на екстернализираните разходи. Като баща и дядо знам, че децата ми и внуците ми трябва да са по-интелигентни от мен, защото моето поколение допусна много грешки. И е, ние сега се опитваме да контролираме пестицидите и е, да предпазим е, следващите поколения. Да, благодаря. Аз също имам въпрос. Казахте ни, че в Съединените щати не се използват толкова много пестициди. Едно възможно решение би могло да бъде да се използват генномодифицирани храни или? The US uses uh, less pesticides, but, but мисля, че те по-добре контролират остатъчните количества пестициди в хранителните продукти. Затова при нас тези нива са по-високи, отколкото в Съединените щати. Но въпросът за геномодифицираните организми е изключително сложен. И тук трябва да сме много внимателни. Особено като имаме предвид, че най-големите производители, като например Монсанто, Синджента и други. В момента има три конгломерата, които контролират производството на семена и на пестициди за употреба в земеделието. Ето защо за нас, като граждани, за вас, като политици, е изключително важно да изясним какви са предимствата и рисковете и аз не бих <laughs> могъл да ви кажа къде точно можем да постигнем равновесие, но се радвам, че поставяте този въпрос. Благодаря ви. Okay. <clears throat> Very interesting. Thank you so much. Благодаря, това беше много интересно. Разбрах какво ми казвате и това е много важно. Прекрасно. И така, ако няма други въпроси, не виждам. Искам да а, кажа, че ако нямате нищо против, ще публикуваме това проучване на а, страницата на стола. Много ви благодаря за това, че дойдохте тук при нас. Ако искате, може да останете, защото сега преминаваме към нормалната част на нашата работа. Това са новите проекти и текущите проекти на стола. Първо разглеждаме различните документи. Искам да съобщя, че е, сме получили е, един проект от Ян Филип Албрехт за възможности за развитието на потенциал на Европейския съюз за силно, жизнеспособно, самостоятелно и надежно развитие на на IT промишлеността. Това е един проект, който може да ни бъде обяснен. Аз ще обясня вместо вносителя на проекта. Информационно-комуникационната технология е важна за Европейския парламент и, политика, и за политиката му. Имаме подробно изложено предложение за съществуващите възможности с възможности за засилване на съществуващите възможности изкуствения интелект, квантови изчисления и така нататък. Втория проект е за това как може да обединим проучването, това проучване с търсачките. Искам сега да дам думата на колегата Батаки, който ще ни каже, искам съвсем накратко да ви информирам за проекта за а, сиб, киберсигурността. А, е, в общата политика за сигурност и обрана. На 13 януари ще бъде получено проекто проучването от изпълнителя и ще бъде представено в Комисията по външни работи през февруари. След това ще бъде представено на 100 е, през април. Има един друг проект също така който се нарича равенство на езиците в цифровата епоха, е един проект за човешки език. Проучването беше получено на 18 ноември, ще бъде представено от колегата Тушеновски в едно съвместно заседание на комисията ИТРА и комисията по култура на 25 януари. Коментарите ще бъдат подадени и ще бъдат включени в окончателното проучване, което ще бъде представено на стола на 16 февруари. Благодаря. Ако нямате възражение, секретарията ще направи един комбиниран съвместен проект за проучването на търсачки. Сега, когато говорим за е, език е, и равенството на езиците в цифровата епоха, това ще бъде едно от следващите е, сфери, в които ще бъдем активни. След това точка 5 работни семинари на 100, на 29 ноември имаме едно а, такова, една такава проява. А, Джан Лука отговаря за това. Благодаря, господин председател. Работният семинар се изработва заедно с Европейската комисия. Това ще бъде една възможност да се представят инициативи. това е е, проект финансиран с 1 милиард е, е, евро. Втората е инициатива, която ще бъде представена, проекта на щатите за мозъка с бюджет 4,5 милиарда за 12 години. И третия а, проект е сходна японска инициатива ще се направи обзор на проекта, ще разгледаме потенциални възможности за международно сътрудничество. Председателят благодари. Ако няма възражения, ще продължим подготовката на работния семинар, както беше казано. Ако имате интерес към тази тема, може да се включите като се свържете максимално бързо с секретарията. Преминаваме към точка 6.3. Равенството на езиците в цифровата епоха на 10 януари 2017 година. Шолче ни да каже съвсем накратко, както казахте, да, това ще стане на 10 януари в PHS 07C50. Това е залата. Ще говорят добри специалисти. Може би ще поканим и допълнителни експерти. 24 официални езика ще бъдат разгледани и повече от 60 национални, регионални, малцинствени езици. Гражданите трябва да общуват на собствените езици и трансгранично, за да може да се разбере значението на а, цифровия единен пазар. Следователно, това може да помогне за решаването на проблема с по-големи възможности за обработка и изчисляване на голям брой данни. И ще се види как този проблем е свързан с проекта на Джан Лука за мозъка. Тези мрежи са предназначени за, преобл... за преодоляването на езиковите бариери, за да може да се създаде истински един единен цифров пазар. Ще се даде възможност да се разгледат сегашните възможности, бъдещите тенденции Работния семинар също така ще обърне внимание на економическото въздействие на езиковите технологии и социалните а, аспекти от липсата на балансирано равнище на технологията а, за всички езици. Проекта ще бъде председателството от господин Столтенберг. Благодаря, както ако виждате, ако няма възражения, работният семинар ще бъде проведен така, както а, го подготвихме. Искам да кажа, че ако говорим за а, проекти за човешки език, трябва да разгледаме също така информационно конф комуникационната сфера, където се развиват нови езици, нови езикови форми, нови графични възможности за комуникация, например, както в китайски език може да се предава значение с пиктограма. Тоест има една нова платформа за глобален език и аз мисля, че може да говорим може да погледнем в интернет, да видим какво може да се направи от научно-изследователските служби на Европейския парламент, чрез пиктографски езикови форми. И мисля, че това би било много добра възможност за постигане на равенство между езиците в цифровата епоха. Ако нямате възражение, преминаваме към следващия следващата а, стъпка, делегациите на стола а, за форума на управлението на интернет. Това ще бъде от РУД. Сътрудничим си с, с ИТРЕ. Тази точка е ясна. Преминаваме към следващата точка. Делегацията на стола към а, а, на АЕ 17 и 21 февруари в Бостън. Е, ние сме заедно с Ева Кайли, администратора е Тео. Можете да видите, че тази делегация вече е изготвила доклада. Е, също така има сесия механизми за политиката, за научни съвети, разбирането на понятието свръх наличност на знание, господин Волф, господин Холт е нашият партньор от американската страна а, това ще бъде на тема информираното формиране на политики. А, Дейвид Бросърт от университета в Уисконсин ще участва, ако нямате нищо против. Подготовката на делегацията ще продължава и сега преминавам към следващата точка, която е точка разни. Искам да кажа, че искаме да раздадем едно досие за процедурата за предложенията, които са внесени в стола. Това ще го обсъдим на следващото заседание. Може да проверите този проект и да ни кажете какво какви са вашите бележки, за да ще бъде много полезно да чуем вашите и, и изисквания. Последна точка 9. Ще се срещнем на 15 декември в същата зала тук. Ще разгледаме научно проучване за технологии, за включването на хора с увреждане в обществото, в образованието и в сферата на работната заедост. Това ще бъде а, точно преди коледа, последното ни заседание. Надявам се, че ще се видим там. А, до скоро виждане. Закривам заседанието.